отбележат. Благодаря ви. Благодаря на тези, които участваха в дебата. Благодаря, госпожо Андрекени. Прекратяваме дебата. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа. Малко съобщение, преди да пристъпим към следващия дебат. Френските власти ни уведомиха, че госпожа Паскал Грюни е заменен с господин Филип Булан замяна, която влиза в действие от 15 декември 2010. Пожелавам добре дошъл на колегата. Не знам дали е в залата. А сега, но това е съобщението и ви напомням, че според член 3 параграф 2 от регламента на Европейския парламент, докато неговите правомощия не са били проверени или няма някаква контестация срещу него, той а, ще бъде а, депутат тук и ще се ползва от всички права в тази си роля. Разбира се, ако преди това не е нарушил декларацията, че няма конфликт на интереси. А сега пристъпваме към следващия доклад. господина Рачи след... за новата стратегия за Афганистан. Давам думата на докладчика. Thank you. Е, Благодаря, господин председател, госпожо Аштат, скъпи колеги. Доклада, който разглеждаме днес, беше прият почти единодушно от АФЕТ. Работихме една година с моя екип, консултирайки се в Брюксел и в Кабул с много хора. Този доклад има за цел да обясни един парадокс. Защо толкова много защо толкова малко бе постигнато в Афганистан, от, тъй като вече сме там в 9 години, като междувременно сме похарчили 300 милиарда евро и, ня... и са били убити няколко сто хиляди е, европейци. Тоест, повече от 30 пъти брутния вътрешен продукт на Афганистан. Афганистан продължава да бъде е, първата страна производителка на опиати, една от най-бедните страни в е, света и за много от афганците животът е кратък, суров и много тежък. Е, насилствената смърт е, Жертвите на насилствената смърт са повече от 10 000 всяка години, но отговора на този парадокс не е лесен. Трябва да се вземе предвид наистина проблема с производството на опиатите. Ние смятахме на времето, че можем да спечелиме бърза военна победа. Същевременно надценихме легитимността на правителството и ефективността на международната помощ за реконструиране на страната. В този доклад не, не, не се опитвам да давам лесни отговори, а да се изправя пред предизвикателствата и да предложа нови ориентации за нашата политика – в доклада е изразена европейската гледна точка, т.е. афганската криза се разглежда не само от американска гледна точка. Европейските стойности, европейския начин на мислене имат своето значение. Ние, европейците, не, не вярваме в военно решение на проблема, защото и за, защото преди 65 години ние е, се разделихме с, завинаги с виждането, че окупацията и войната е, могат да доведат до някакви решения. Що се отнася до Афганистан, европейските граждани подкрепят една граждан, един граждански подход като альтернатива на военния верното решение на проблема. Ние не сме е, не, ние не, не сме наивни. Ние не смятаме, че с е, мекотата на Венера можем да победиме силата на е, Марса. Но този сложен проблем не може да бъде решен с прости отговори и с упростени виждания. Разбира се, нашата, нашата стратегия не изключва ограничено използване на сдържащи а, методи. В парламента тук ние смятаме, че многостранната демо, демо, демокрация с под, е, мисии за подкрепене на мира, създаване на, на демократични институции, защита на правата на жените. Това са основите на новата а, е, стратегия, която ще доведе до успех. И аз се възползвам от, въз, в, от възможността да приканя Лейде Аштън да се присъедини към нашето виждане на нещата. Сега давам думата на госпожа Аштън, която да отговори на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Ще започна като а, почета памета на Ричард Холбрук, известен дипломат и защитник на мира. Бих го дарекла, мой приятел. Благодаря на господин Арлаки за добрият доклад. Доклад, който предизвика много интензивен дебат тук в парламента. Аз от своя страна се радвам да мога да се сътруднича с него по тази ключова фаза от ангажимента на европейците в Афганистан. Така както каза господин Арлаки, случващото се в Афганистан засяга всички ни този екстремизъм, производство на дроги, а, са всъщност пряко свързани и с нас, защото ние сме потерпевши. Трябва да превърнем, а, трябва да трансформираме Афганистан, така че той вече да не е гнездо на тероризъм. Ние трябва да осигурим по-добро бъдеще за хората на Афганистан. Без това няма да има решение. Относно предизвикателствата пред нас, както много пъти съм казвала на други места, Европейският съюз се ангажира с Афганистан за дългосрочен период. Имаме период, програма за помощ до 2013 и която евентуално ще бъде продължена. И имаме над 100 милиона евро, които се отпускат на година. Сума, която е дори по-висока от предишните ние продължаваме също така да подкрепяме здравната система и да поддържаме установяването на правова държава. Вярвам, че имаме успех в много сектори. Казвала съм го и преди. Например, в здравеопазването. Например, 8% процента повече днес имат достъп до здравеопазването. Но все пак имаме още много, дълга, много дълъг път пред нас. Доколкото знаем от цифрите от ООН, които се поставят с 2001 година, 40 000 бебета, новородени, умират в Афганистан всяка година. Опитваме се също така да променим структурите на афганистанското правителство, за да имаме истинско ангажиране на тези лидери в промените. На 50% от средствата отиват за подкрепа на действията на правителството в тази насока. Целта е да се изгради местен капацитет на действие и да се подсили в самото афганистанско лидерство но винаги има, мя... има възможност да се подобрят нещата, особено международно сътрудничество. Относно Европейския съюз, ние успяхме да постигнем голям напредък. Имаме делегации, които бяха изпратени там през април, които разискваха този въпрос. Нашето политическо послание е много ясно, много логическо и а, ние имаме изграден план за действие за Афганистан и Пакистан, които бяха одобрени през октомври миналата година от съвета. Този план за действие ни дава инструментите, с които ще работим, както като Европейски съюз, така и на ниво отделни държави членки. Той набелязва и приоритетите, например, свързани с конференцията в Кабул, на която аз присъствах през юли. Що се отнася до а, нашите усилия и подхода, който ще приемем, това е ключов фактор за а, нашия план и за успех. И наистина, Европейския съюз и министрите на развитието разискваха миналата седмица в Брюксел тази тема. И тук ключовото послание, което искам да кажа е, че прилагането на нашата стратегия трябва да бъде приоритет. Вече имаме една стратегическа рамка, както в военната действия, така и в мирните действия. Заедно с много други министри аз присъствах на срещата в Лисабон по тази тема и обсъждахме плана за преход на национално ниво. Срещнах се с генерал Дейвид Патреос три пъти той ми обясни какво трябва да се направи. Виждам, че има още много да се прави, но все пак съм оптимист. Относно гражданските действия. Имахме няколко такива конференции, консултации. Правителството в Афганистан също се ангажира през юли. Но вместо да имаме а, един дневен ред, базиращ се на основните приоритети, се, афганистанците се съсредоточиха най-вече в една програма за национални приоритети, която дава подкрепа на някои сектори, които са жизненно важни. Всички знаем, че не може да има устойчиво развитие, военно развитие, а ако не се постигне също така и напредък в чисто цивилната област, например достъп до основните услуги, правова държава, здравеопазване. Правосъдието е точно толкова важно, колкото и а, сигурността. Именно за тази цел ние трябва да сътрудничим с афганистанското правителство, да имаме е една сигурност в това отношение на поднационални нива, на регионални нива. Ние се сътрудничим по, по теми, като например подсилване на регионите, на борбата с производството на наркотици и опияти и борба с корупцията и засилване на правовата държава. И накрая искам само да кажа още няколко думи едно развитие ще бъде устойчиво само ако държавата стане по-включваща и по-отчетна. За сега половината от човешките ресурси на страната остават маргинализирани. Например, трябва да наблегнем повече на участието на жените в целия процес – аз лично бях потресна от този недостиг или пренебрегване на потенциал, когато се срещнах с жени от Афганистан този юли. Защото ние трябва да подкрепим тези жени за участието им, примерно в Афганистанския парламент и в много други програми, като например Националната програма за солидарност, която ние така иначе финансираме от 2002 уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за критиките, за забележките по основни елементи от, този, от тази важна тема. И още веднъж искам да ви гарантирам, че ние се ангажираме както във военния, така и в гражданския план. Благодаря. А сега думата има господин Георен с, с, името на благодаря, госпожо председател. Афганистан няма голям избор. Статуквото вече не може да бъде прилагано, тъй като силите на НАТО една след друга казват, че ще се изтеглят от страна, която не може да поддържа сама своята сигурност. А... Ако се върнем на положението преди 2001 година, ще стигнем до къде? Е, наркотрафик, наркотрафикантите, които да бъдат, да се сблъскат с военни сили. И никой не може да ни каже какво е един умерен талибан, за, ко- за който говорим и с които водим преговори. Питайте за Питайте за това местните жители. Значи трябва да, трябва да, трябва да направим онези усилия, за да, да, да, да се опитаме да затвърдиме някои от постиженията, но знаеме, че Кър, Кързайсо се опитва в момента да се закрепи сам себе си, но докато нямаме друга альтернатива, трябва да ги подкрепяме. Сега от името на групите давам думата на господин Касолиден за две минути. Мерси, мадам президент. This... Благодаря, госпожо председател. Ключовата ни позиция е да имаме една стратегия за справяне с бунтовете. Тази стратегия трябва да може да проработи и тя трябва да разполага с време, така както беше предвидено по програмата на президента Обама, където 2014 година е дадена като крайен срок за военните операции в Афганистан. Разбира се, ще има и политическа страна. Едно споразумение, което ще се постигне с отделните страни в конфликта. Историята с талибаните всъщност е чисто афганистанска, афганистански проблем. Но разбира се, това ни засяга пряко частните фирми, на договорите, които се сключват, трябва да бъдат преосмислени, така че те да бъдат сключвани а, без да се плащат а, различни пари и, на а, бунтовниците, а по-скоро парите да послужат за развитие на мирното население. Трябва също така. Ние сме също така против параграф 71 който а, осъжда използването на дрони. А, нещо, което е част от борбата с бунтовниците. Е, какво обаче ще е, кажат хората, ако Европейския парламент всъщност осъди за клими подобна подобна ефективна стратегия за борба с бунтовниците, така че аз лично ви призовавам да гласувате против това, този параграф 71, измененията по него. А сега господин Нюзер. Фрау президентин. Госпожо председател, госпожо Ештен. Европейския съюз в рамките на различни мисии, базирайки се на ангажиментите на ООН, също много се ангажира в Афганистан. Много европейски войници оставиха живота си в Афганистан, много бяха ранени. Хиляди граждански организации и техните сътрудници рискуват живота си в името на по-доброто бъдеще на Афганистан. Ние всички имаме правото да разберем, какъв е ангажимента на Европа в Афганистан? Как може да се осигури устойчивото бъдеще на тази страна и до кога ще трае военната намеса в страната? Какво може да се подобри? Какви са новите цели на новата стратегия за Афганистан? Трябват ни по-добри концепции за гражданското възобновяване и възстановяване на Афганистан правосъдната система и полицията и системата на полицията трябва да се обновят и укрепят. Военно решение на конфликта не е възможно. Трябва именно чрез Европейския съюз и една обща външна политика да се постараем да постигнем успех. Включването на умерените талибани трябва да се приоритизира. Необходими са ни конкретни инициативи на регионално равнище, за да се стабилизира ситуацията в страната. Трябва категорично да се води борба срещу отглеждането на мак и търговията с наркотици. Целта ни трябва да бъде създаване и поощряване на едно некорумпирано правителство. Нашата стратегия може да има само успех, ако работим с държавите съседи на Афганистан и сме единни. Госпожа Ещин, имате пълната ни подкрепа. Благодаря, господин Наузър. Сега давам думата на господин Вогел за две минути. Лейди Ештън, хвала, сте се... Госпожо председател, Лейди Ештън, благодаря че споменахте господин Холпрок. Е, ние мислим за него днес, когато говорим за Афганистан и ние сме му благодарни за това, което той направи. Ние всички имаме проблем в Афганистан – Бихме могли да имаме по-голям успех с други методи, но сега знаем, че военното решение не е решение. Докато търсим альтернативи, е, граждани и войници умират всеки ден. И този доклад, който показва и тъмните страни на политиката, открива пътя за нови възможности. Знаем за случай, когато международната помощ е, е било злоупотребявано с международната помощ. Знаем, че Алкайда не е централният проблем за Афганистан вече. Проблемът е връзката с тероризма, в регионите и държавите членки. Доклада казва, че устойчивото развитие на страната зависи от подобряването на човешките, на човешките права, прави на правата на жените и на децата. Това може да се постигне само с, в сътрудничество с правителството на Афганистан и с неправителствените организации. Само по този начин държавата може да бъде възстановена, като се опазват и традициите на населението. Госпожо председател, този доклад е опит за решаване на проблемите на Афганистан. Този доклад е окоръжаване за една креативна и отговорна политика. Давам думата на госпожа Кел Нилсън. Минута и половина. Госпожо председател, госпожо Аштон. Първо искам да благодаря на господин Арлаки за конструктивния дух, в който работихме. Неговия доклад е един много е, ясен, откровен и честен анализ на положението в Афганистан от 2001 година насам. Ние сме съгласни с ключовото послание. Няма военно решение, защото е, войната означава убити, войници, гражданско население и само дава нови сили на талибаните. Афганичан очаква инвестиции в доброто управление, създаване на строга съдебна система, защита на и зачитане на правата на човека и на жените. Неодавнашен доклад на ООН установява, че Афга... Афганистан не може да защити живота и правата на жените и момичетата. Докато жените и момичетата са лишени от правата си, Афганистан няма да върви напред. За да се гарантира правата на афганските жени са необходими не само юридически и конституционни гаранции на документи, но и тяхното практическо приложение колкото се може по-бързо. Националното е, пар- парламент има много малко влияние, тъй като почти цялата власт е в ръцете на президента Карзай. Трябва да подкрепиме е, стра- страната и отделните институции и по-специално парламента, който беше избран, за да можем да се изгради демокрация в тази страна. Господин Стевенсън, две минути имате думата. За годините, през които аз служих в ОССЕ за Казахстан, където говорихме за различни екологични проблеми за Централна Азия, а, вече имам опит с азиатските проблеми. И нека да не забравяме, че случай с Афганистан е същия. Имаме проблеми с водата. А, в, а, например, реките и нациите по поречията на отделните реки. Аз лично смятам, че много западни ръководители пропускат този проблем. Един от основните залози за развитието на, афганистанската, на афганистанския народ, всъщност, и на афганистанската економика е земеделието. Но за, за да накараме фермерите да отглеждат е, нормални култури, а не, примерно, мак за опияти, те имат нужда от е, допълнително напояване, а реводните ресурси вече са много ограничени. Така че това, което правим, ние всъщност бихме могли, е, бихме могли да, вместо да подобрим ситуацията, да влушим още повече достъпа до вода на много хора в Афганистан, които са по поречат на реките мисля, че трябва да създадем една система на напояване, подобна на тази в Испания, и различни резервуари. А също така, а, нека да не забравяме, че когато а, мислим за енергийни проекти, ние трябва много внимателно да премисляме, а, когато строим, примерно, хидроводно-електрически централи и други, за да не нарушим крехкия баланс за напред. Благодаря сега господин Хигенс. Благодаря, госпожо председател. Съединените щати и мисията на НАТО в Афгания е, една, е, е пълен провал за афганския народ. Също така провал за мъжете и жените, които воюват в страната, може би 500 американци, които бяха убити тази година. След, след толкова години война, положението, економическото и социалното положение в Афган, Афганистан е все така лошо. Има все повече бедни. 300 милиарда американски долари е, са били прахосани за оръжие за масово въоръжаване и за отглеждане на опияти през цялото това време. В, в, в никакъв случай не е направена крачка напред за афга, афганистанския народ, а се защитават геостратегическите интереси на Съединените щати и големите корпорации е, чрез гъста и петрола като се подкрепя правителството на Карзай и корумпираните а, военни, като ресурсите се взимат от ръцете на, на селските стопани, на обикновените хора, които вече не разполагат с нищо. Господин Бел. Als rapporteur voor de opstelling van de Europese Unie tegenover Iran spitst mijn interesse in de resolutie over Afghanistan zich toe op de niet te Аз се интересувам най-вече от ролята на Иран. Защото Иран има влияние върху Афганистан. И това в доклада малко се забравя. Поставя се въпроса как в Европейския съюз оценява ролята на Иран върху Афганистан. Какви са политическите последствия? За това имам три въпроса към докладчика и върховният представител сигурно ще иска да отговори на тези въпроси писменно. Първият въпрос. Има масови депортации на, на афгански беженци от Иран. Това води до дестабилизация. На второ място. Смятате ли, че под шапката на депортация Иран внася терористи? И какво смята Европейския съюз по отношение на решението и също така на хуманитарното решение на проблема с бежанците в Афганистан? Благодаря, господин Грифин. Благодаря, госпожо председател. А, това а, е всъщност противоречие. Това, което говорим тук, е противоречие с а, нашето мнение. А, знаеме, че има много жертви в Афганистан между цивилното население. Но от моя избирателен район 18 млади войници загубиха живота си само за миналата година. Саймън Холби от Ливърпул, Мартин от Ланкашър, Дорсън от Стелибридж, Холмс от Хайд, Тери Уебстър от Честър, Ендрю Брис от Манчестър, Пол Уорингтън от Престън, сержант Дарбишер от Виген, Айзак Харъм от Уерол, Холидей от Волиси, Мартин Холтън от Ранкол, сержант Дейвид Манкънс, сержант Дейвид Фостер от Карлайл, Банкрофт от Барнли, Дири от Долтън, Кристофър Дейвис от Хеленс. Какъв ужасяващ, за каква ужасяваща загуба на млади животи. И тук въпросът е, трябваше ли Великобритания да участва или да не участва. Това е решение, което се взима и в парламента в Уестминстър. И в един щастлив ден може би трябва да решим да изправим Тони Блеер, Гордън Браун и някои други пред военен съд. Благодаря. Благодаря. А сега господин Марио Мауро за две минути. Grazie signor Presidente, eh, condivido col relatore l'idea che gli enormi problemi che permangono. Благодаря. Аз съм съгласен с докладчика, когато казва, че в проблемите в Афганистан могат да се решат и трябва да се решат, но по нов начин, чрез, ново, чрез нов начин на мислене, чрез нови дефиниции. Освен това, смятам, че докладчикът е прав, когато казва, че 2014 година е крайния срок, след който Афганските сили за сигурност трябва да поемат отговорност за сигурността в страната. Афганското правителство иска да поеме своята отговорност, но това не означава, че е, международната общност трябва да загърби Афганистан. Напротив, сътрудничеството с страната трябва да продължи. Особено трябва да се съсредоточим върху инвестициите в селското стопанство, защото това означава инвестиции в стабилността на страната. Трябва тези неща да се случват правилно. Трябва ни един интегриран диалог с всички институции на място. Но най-важното в доклада е, че няма да има стабилност и мир, ако страната не може да гарантира, гарантира сигурността на своите граждани. В този смисъл моля докладчика, ако е възможно, може би също чрез чрез устно изменение да преосмисли използването на оръжия. Какви са тия? E la popolazione civile. Veniamoci incontro. Мисля, че докладчикът има тук възможността да преосмисли и преработи текста. Ние ще го подкрепим. Благодаря, господин. Благодаря. А сега думата господин Вигенин. Председател, уважаема госпожо Аштан, колеги. Днес осъждаме може би, един от най-важните доклади в сферата на външната политика и сигурността за 2010 година използвам случая за да поздравя докладчика господин арлаки за положения труд и резултатите които постигна. за резултатите от досегашната политика към афганистан можем да съдим по шокиращите данни за нарастваща детска смъртност намаляване на очакваната продължителност на живота увеличаване на неграмотността и бедността. в същото време разходите за пет дни война се равняват на цената на премахване на бедността една седмица струва колкото шест хиляди училища съзнавам че подобни сравнения не са съвсем коректни но те дават представа за безизходицата в която се намираме в момента. в същото време редица доклади показват сериозни слабости изтичане на средства и корупция при усвояването на международната помощ като от две хиляди и втора година насам само европейският съюз и страните членки са предоставили над осем милиарда евро без да има постигнат значим резултат не по малко тревожен е и фактът че подборът и обучението на кадрите в афганистанската национална полиция не покрива и най минималните стандарти деветдесет от състава се състои от неграмотни граждани а една пета от тях употребяват наркотици. подчертавам това защото не можем да говорим за нова стратегия за афганистан ако не отворим очите си за реалните факти. няма лесни решения и готови рецепти но ние настояваме да се осъзнае че единственото решение е политическото да се постави акцент върху силното ангажиране на афганистанските институции и граждани в развитието на страната и да се търси дългосрочно решение чрез създаване на стабилни предпоставки за прекратяване на производството на опиум и премахването на бедността. благодаря. fru talman! Eh, först ett tack till благодаря. Най-напред благодаря на господин Арлаки. Той е извършил чудесна работа и неговия доклад показва пред какви и, и предизвикателства сме изправени и какви грешки сме извършили до момента. Надявам се, че може да се споразумеем по изхода от ситуацията в Афганистан и бъдещата ни стратегия. Също така е важно да се провеждат сериозни преговори с така наречените умерени талибани. Това е, може би, единствения изход. Дори е, и повечето от нас да не могат да дефинират, що е това умерен талибан. Но е важно и разумно да обсъдим тази възможност. Освен това, въпроса за средствата и помощите, как ще се канализират те. Мисля, че те, тези средства трябва да се канализират чрез афганистанския бюджет. Ако нещата протичат разумно, то ние ще сме в състояние да докажем на нашите избиратели, че техните средства няма, че няма да се злоупотреби с техните средства. Е, говори се за Пакистан. Това е хубаво. Пакистан играе голяма роля, важна роля в международната подкрепа за Афганистан. Аз съм от страна, където се говори главно за това до кога финландските войски ще останат в Афганистан. Същото се отнася и за Швеция, нашата съседка, и за това смятам, че тази инициатива е сериозна инициатива. Благодаря. А сега господин Занешки за една минута. Благодаря, госпожо председател. Преди 4 години аз бях наблюдател в Палестинската автономна област И си спомням какво беше а, мисленето тук в Европейския парламент. Казаха ми, а, ако има добре възпитани хора, добре, а, тогава ще бъде добре да разискваме с тях. Е, сега сме пред едно такова дежавю. Говорим за умерени талибани. Кои са умерените талибани? дали това понятие може да съществува, определено ли е. Така че аз призовавам към внимание, към предпазливост. Много хора, загин... много войници загинаха в Афганистан, много полски войници също. Така че тази война ни струва много. И стратегията на НАТО е двусмислена. Ще ви кажа, че само, че трябва да бъдем предпазливи. Благодаря. А сега Господин Жуван, за две минути. Госпожо председател, знам, че господин Арлаки познава много добре Афганистан. Той е един от малкото тук, които може би познават много добре този регион от света. Но нека го кажем ясно, настоящия текст поставя голям проблем и не съм съгласен с повечето колеги, които поздравяват този текст. Ще ви обясня защо. Смятам, че този текст има един огромен недостатък, а именно, че иска ние е, от Запада да сме отговорни за злините, които върлуват в е, Афганистан. Първо казва се, че санитарно-хигиенните условия са се влушили откакто ние сме там. Това е изненадващо. Госпожа Аштан каза точно обратното. Никой не, не забеляза. Второ, съображение Б, прочетете го, колеги, казва се, че нашите сили там са окупаторски сили. Ние, които по-възрастните, примерно, които познават окупацията, със сигурност ще бъдат скандализирани. И в 71-и параграф, където се говори за дроните, безпилотните самолети, аз бях офицер там преди две години. Бях военен лекар. Грижих се за различни войници, войници от различни националности, а също така и афганистански войници, също и талибани. И ако утре кажете на нашите военни, не можете да използвате дроните, все едно им казвате, ами, поемете рискове, отидете директно, врага да ви стреля. И мисля, че не могат нашите политици да кажат това на а, на нашите войници. Знаеме, войната е жестока, но този антиамериканизъм е първичен. Това е самонаказване от страна на западните сили. И а, ние се самообвиняваме, че сме причинили всички злини в Афганистан. Нещата са много по-простички. Основният враг са талибаните, не американците. Нещата са много комплексни, но моля ви, внимавайте как представите нещата. Благодаря, господин Жовен, каза председателката. А сега господин Берман. Една минута. Мерси, мадам президент. Леди Ештен, ай... благодаря, господин председател. Госпожо Аштон, аз се присъединявам към вас, когато споменахте Ричард Бърк, който, с който аз се срещнах тук в, в Брюксел по време на една вечера. Една военна стратегия не може да бъде успешна в Афганистан. Непрекъснато се увеличава броя на войниците там, но всъщност нарастват и броя на убитите войници и на загиналите граждани. Ако ние трябва да се фокусираме върху опосредстване, върху поощряване на върховенството на закона на без опиум. Има много хубави думи за борба с корупцията, но нищо не се случва в действителност по отношение, например, на държавния президент. И това води до дезилонизация сред афганското население. Благодаря, господин Берман. Господин Зиобро. Една минута. Пани Преводничонца, Госпожо председател, не можем да имаме добре функционирана, функционираща програма за помощ, без да има стабилно положение в тази страна. За това трябва да има сигурност и да бъдат победени неприятелите на страната. това трябва да се под, подкрепи и е, увеличи мощта на Европол и за да може да бъдат преборени талибаните. Знаеме, че е, средствата за финансиране на на контрабандата и на военните е, действия на талибаните идват от отглеждането на опиум. Т.е. трябва да се прекъсне тази дейност веднъж за винаги. Благодаря. Сега госпожа Джанако. Имате думата две минути. Благодаря. Ситуацията в Афганистан за е много интересна за международната общност, не само защото там има наши войски, но също така, защото там има, е, там се развиват сили, които в бъдеще могат да прераснат в терористични сили и да развиват терористична дейност. И това е опасно за света. Ние трябва да приемем, че в Афганистан има почва за фундаментален тероризъм. Парламентът преди 14 години изготви доклад във връзка с наркотиците и там също се споменаваше Афганистан и проблема, проблемът с наркотиците не може да се игнорира трябва да се отглеждат други култури, а не опиев мак. Не бива да забравяме, че в Пакистан и в Афганистан се финансират най-различни дейности чрез опиума. Сега по отношение на здравеопазването, Естествено, тази, този сектор трябва да бъде подкрепен, трябва да бъде укрепен, за да видят хората, че има модел, който се финансира и те могат да намерят смисъл в живота. Един подобен модел е изключително важен, особено за жените. Ситуацията на жените се, се влушава чрез талибаните. Ситуацията е ужасна, натискът върху жените е огромен и трябва да внимаваме да не се, ситуацията да не се влуши допълнително. Европейския съюз трябва да запази своето присъствие в Афганистан, госпожо Ещен. Ние трябва да се опитаме да опосредстваме развитието. Благодаря сега госпожа Комис. Една минута. Господин Холбрук бе, беше споменат тук. Войната в Афганистан трябва да се спре, каза Ричард Хоброк, малко преди смъртта си. И това е важно за нашата сигурност. Ето защо. Ние трябва да преодолеем нашите грешки. Трябва да се погрежим за народа в Афганистан. Трябва да поемем отговорността за неговата защита трябва да поощрим създаването на правоопазващи некорумпирани институции. Трябва да има демократичен контрол на правителството. Не бива да забравяме, че в, тази, в този регион имаме атомни сили. Не може да си зариваме главата в пясъка. Би трябвало войната в Афганистан да се приключи, за да при, при, приключи този ад. Господин Видан, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам също да почита паметта на Ричард Холбрук. И ако този доклад се беше върнал а, в нашата политическа група само, ще, подходът ще, ще бъде съвсем различен. Но все пак благодаря на колегата Арлаки за свършената работа. Мисля, че елементите трябва да са по-малко идеологически и мисля, че докладът тук ни позволява да видим какво всъщност не е функционирало правилно в Афганистан през изминалите 9 години и да видим какво може да се направи, за да могат афганистанските власти да упражняват пълен контрол. Относно военния подход, нека да напомним, чрез че през последните няколко месеца все пак имахме военни успехи в доста зони, като например Кандахар. Тази по-голяма военна мощ спрямо бунтовниците ще ни позволи е, да отслабим силите и позициите на талибаните и по този начин да ги накараме да седнат на маста за преговори. В този европейски контингент участват много млади войници от различни наши страни. Ние трябва да сме горди с това, защото не става въпрос само за военно действие, а за възстановяване на държавата. Те строят училища, мостове и други съоръжения в полза на тази мъченическа нация. След въпреки всичко има някои елементи, които могат да бъдат критикувани, например за използването на, на безпилотните самолети. Мисля, че ще бъде грешка да се лишим от използването на дроните, най-вече в северо част на страната, където е много по-трудно да се атакуват талибанските милиции. Така че призовавам докладчика да размисли, иначе нашата група ще гласува против тази част от текста. Благодаря. Сега господин Тайлер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Лейди Ештен. Аз поздравявам колегата Арлаке с смелия му доклад. С право си спомняме за дипломата Халпрок. Ние си спомняме за неговия принос в Балканите и искам да го цитирам. По отношение на парите 1,61 милиарда долара – които влизат и излизат от правителството. Това е края на цитата. Подобен е и въпроса за всичко, което се отнася до тази война. Защо попаднахме обаче в капана на Бош? Нашите граждани очакват тази война да спре. Тази война взе много човешки животи. Трябва да се доближим до мира. Това очакват нашите граждани. Те очакват политическо решение. Не вярваме в военно решение. Благодаря, госпожа Басеско. Те Госпожо председател, радвам се, че в Комисията по конституционни въпроси бе изготвен този доклад. Този доклад е много по-убедителен от предишния. Ситуацията в Афганистан трябва да се подобри. И с... Въпреки, че международната общност присъства вече много години там, ситуацията е лоша по отношение на сигурността. Ето защо аз Смятам, че в Афганистан липсва рамка и инструменти. Трябва ни, трябва ни една стратегическа перспектива по отношение на ангажиментите ни в Афганистан. Европейския съюз заедно с НАТО трябва да поеме ръководството на международните усилия и да подкрепи Афганистан като държава. Единственото политическо и дипломатическо решение е да включим в решението е афганистанското правителство. Това е много важно. Ключов елемент е новата страт... в доклада е новата стратегия с възстанниците. Предлага се преходен период, където а, отговорностите в областта на сигурността да се предадат постепенно на афганистанските сили до 2014 година. Но както е ситуацията в момента, трябва да кажа, че моята страна няма да отегли войските си, докато сигурността в страната не е достатъчна. Най-накрая искам да кажа, че заедно с този преходен период, вой... международните войски трябва да бъдат прехвърлени от сигурните региони в по-несигурни региони. Регионът, е, южният регион е доста нестабилен, въпреки големите успехи напоследък. Благодаря. А сега господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да подчертая, че съм абсолютно съгласен с господин Жован. И още от начало искам да кажа, че съжалявам, че заглавието на доклада не, е, не, не споменава Европейския съвет. Мисля, че не може да говорим от името на международната общност, а само от наше име, т.е. от името на Европейския съюз. Това не означава, естествено, че ние не е, работим с нашите съюзници, както каза и господин Шовансът, а именно с е, щатите. Но мисля, че е по-добре да се концентрираме върху приложението на стратегията, която бе приета на срещата на върха на НАТО в Букурещ преди две години. Няма нужда да се развива някаква нова стратегия. По-скоро е да се поощри последователността в предишната стратегия. Важно е също така да се получим от нашите грешки когато мисля, и тук мисля, например, за военната коалиция. Но не бива да идеализираме и ситуацията преди военната намеса, както казват някои колеги, че Отстраняването на талибаните е всъщност основната цел на нашата стратегия. Би трябвало в същото време също така да видим и нашите силни страни, плана Петреос – в Афганистан положението все пак се е подобрило. Все повече улици се строят, все повече деца ходят на училище и това е следствие от нашето присъствие в страната, от нашия принос. Например, програмите срещу бедността, за възстановяване, за развитие. Това бяха основни пунктове за мира в Афганистан. Искам да подчертая колко важен е прагматичният подход, така както го предлага моята политическа група. Не бива да забравяме, тук имаше 400 изменения. Благодаря. Сега продължаваме с спонтанните изказвания. Шест колеги са се записали, повече не мога да приема, за съжаление. Всеки има по една минута. Господин Колино, той не, не е в залата. Добре, преминаваме към, господин Дезе, към госпожа Дезевнес. Благодаря, госпожо председател. А, мисля, че тук не е точно правилно това, което бяхме чули. А, ние сме използвали вече много средства в Афганистан. Важно е да имаме собствена стратегия и да размислим над нея. Второ, считам, че трябва средствата от а, международната общност наистина да а, допринасят по някакъв начин за Афганистан, а не е такъв случай от 10 на година сам. А, вярно е, било това може да е отговорност на НПО и други, но доклада не казва достатъчно, че а, е, то не се казва всъщност достатъчно в доклада, че това се дължи също и на а, е, корупцията и неефективните действия на правителството. Политическият диалог. Да, основите са положени. Опитваме се да завържем такъв с талибаните от години. Нищо ново. Но мисля, че това ще бъде много трудно, защото да се води един диалог в момента, в който ние все пак сме в слаба позиция и сме обявили, че отегляме войските, всъщност много трудно ще се води такъв диалог. Благодаря. И и но не сте не слуша, στην то лого, το Сенадърфе. κύριε συνάδελφε. Господин Колино, е, госпожо председател, уважаеми колеги, чрез различните изменения и одобрението им може да одобрим и подкрепим доклада. Също така може да подкрепим и приоритетите, които са очертани в него. Трябва да се укрепи полицията на Афганистан, трябва да се укрепи прозрачността, трябва да се намали търговията с наркотици. Трябва да се подчертаем че ни е необходим контрола и, контрол и стабилизация на регионите и териториите, в които действат талибаните. Само по този начин може да има успех един мирен процес. Е, в е НП сме изготвили един общ текст. Искам да спомена и войските, контин... войните контингенти, които пазват гражданите. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Госпожа Ениталова. Благодаря, уважаеми колеги. Мисля, че нито една война не, не е предпоставка за напредъка. Някои колеги имат проблеми с подкрепата на дроните на този вид безпилотни самолети. Затова аз не съм експерт, но мисля, че трябва да се концентрираме по-скоро върху други аспекти, например ситуацията на децата и жените в страната, дискриминацията на жените, е, това е нещо много ужасно. Много деца в Афганистан не ходят на училище и живеят под нивото на бедността. Ако подкрепим секторите на образованието и здравопазването, няма да отбележим напредък. Благодаря, госпожо Неведалова. Господин Бронс. <clears throat> Доклада на господин Аларч е пълен с данни и е много информативен. Знаем, знаеме цялата история на Афганистан доведе до смъртта на 340 британски войници, над войници от други държави членки и на, и на много е, цивилно население от преди 2000, преди 2001 година в Афганистан не, не се произвеждаше опиум, а сега Афганистан доставя 90% от опиума, който се консумира в Европа. Така че ние, ако, ако искаме да помогнем на, на, на афганците и на, и на нашите е, войници, трябва да ги изтеглим и да оставим афганците да решат въпроса. Господин Госпожа Николай. Благодаря, госпожо председател. Без съмнение, жените и децата са много важни елементи на доклада, но още по-важно в доклада на господина Лаки е рационалността на самия доклад. Трябва ни легитимност на нашата намеса в Афганистан и естествено трябва да говорим и за ефикасността на тази намеса. Трябва да поставим тук и там въпросителни знаци. След 10 години на тази намеса трябва да поставим под въпрос политическата ефикасност на е, това начинание. Всички ние трябва да сме отчетни пред нашите избиратели. Аз приветствам този доклад, защото този доклад говори за неща, които често изпускаме из поглед. Мисля, че този доклад е един от няколкото доклада, които трябва да изготвяме. Трябва периодически да следваме ситуацията и да се получаваме от нашите грешки. Благодаря, господин Пашка. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani e, vysoká Благодаря, госпожо председател. Госпожо Ештън, от нашия опит знаем, че помощ отвън е успешна само тогава, когато народа го иска. След интервенцията в Афганистан ние видяхме, че гражданите не разбират нашата намеса. В Словакия имаме поговарка. Ако на някого не може да дадем съвет, не може и да му помогнем. Не искам да кажа, че не може да помогнем на афганистанците, но не бива да използваме насилие или сила при нашата помощ. Трябва да помислим как да помогнем така, че афганистанското население да я приеме. Мисля, че трябва да предоставим управлението на местните политици. Само тогава те могат да ни разберат, само тогава вероятно те ще са готови да приемат нашата помощ. Благодаря. Последен говориш, господин Паско. Благодаря. Ние сме се ангажирали да изградим стабилно правителство в Афганистан, което да се бори с тероризма. Това е отдавнашен наш ангажимент. Но точно защото това е дългосрочен ангажимент, аз виждам три основни предизвикателства. Първо, че това, което даваме на Афганистан, не отговаря на афганистанската традиция. Афганистан трябва да се адаптира, ние също трябва да се адаптираме и да се опитаме да дадем модел, който отговаря на хем на настоящите времена, хем на традициите. Второ, трябва да продължим нашето военно ангажиране от след 2014 година. Трябва да видим а, такова едно преразглеждаме, иначе ще се изправим пред много тежки последствия. И третото, нашите граждани евентуално могат да поискат от нас да ускорим а, целият процес и а, да се приберем бързо по... да приберем нашите сили, но това пък може да провали целият процес. Благодаря. А сега госпожа Аштан има думата. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите, само няколко заключителни думи. Първо бих искал да благодаря на Европейския парламент, защото това беше един интересен дебат с различни мнения. Така че благодаря ви за интереса и енергията, която посветихте на нашето участие в реконструкцията на Афганистан. Мисля, че нашата, интерв... нашата е, дейност в Афганистан е важна както за самата страна, така и за нашите граждани. Аз в началото изредих нашите приоритети за следващите няколко години, като казах, че трябва да намерим правилния баланс от една страна е, афганското правителство да поеме нещата в свои ръце и същевременно да се бориме срещу е, корупцията и лошото управление е, като настояваме на създаването на по-силни местни органи на, вла... на властта и да подпомагаме правителството в борбата срещу произвеждането на опияти и корупцията. Както, както казах, жените трябва да участват на всички равнища на управление на афганското общество и във всички структури. Господин на господин Велден ще, ще, ще, ще кажа, наистина ще ви отговоря в писмен е, вид на конкретните въпроси. Още веднъж бих искала да благодаря на господин Арлаки за този доклад и казвам, че ще продължиме обсъждането на ключовите въпроси и ще завърша с казаното от господин Рич, Ричард е, Халбрук. Е, когато е претърпял последната си операция. Това наистина е много типично за него и той много ще ни липсва. Благодаря. И в заключение, господин Арлаки, благодаря. Много интересен беше дебата. Искам само да направя няколко забележки. Първата, много съм щастлив, че нямаше критика по четирите основни точки по доклада. Първо, реформа на международната помощ. Второ, на изкореняване на опиятните култури. Трето, обучаване на полицейски части. И четвърто, подкрепа на мирния процес. Всички други критики бяха, всички критики бяха по други въпроси. Така че, доволен съм, че след една година дискусия ние подкрепяме, всички подкрепят структурата на а, доклада. Това не е точно доклада Арлаки, защото всъщност той беше прият от комисията по външни дела. Следователно той е доклада на външната комисия. Имаше много компромиси, по които се бяха споразумели всички политически групи. Така че много е важно да се обърнем и към първоначалния текст на доклада и да видим и последния текст на доклада. И тук ще отговоря на господин Жуван. А, няма споменаване за а, окупиращи сили в Афганистан. Това беше в първоначалния текст. Тук се говори в последния вариант за коалиция от международни сили в Афганистан. Тук имаше изменения. Те промениха тази част на доклада. Другото, другия важен проблем са дроните. Това не е доклад за дроните. Има само два реда посветени на този проблем. И то беше компромис от различни политически групи за проблема с безпилотните самолети. И вече има споразумение по тази точка, но аз лично вярвам на колегите и вярвам в компромиса, който сте постигнали мисля, че няма нужда да се забраняват напълно дроните. Има умерена критика. Смятам, че споразумение между групите може да бъде постигнато. Така че е, благодаря, благодаря на госпожа Аштън и се надявам, че тя може да е, приеме това, е, този доклад на следващия му вид, който според мен дава бъдеще за Афганистан. Благодаря. Благодаря. Докладчика, може ли да приеме един въпрос от господин Шегеди? Господин Шегеди иска да ви зададе въпрос. Той показа синята си карта. Да, казва докладчика. Господин Шегеди, може да зададете въпроса си. Μπορείτε не повалите на ερώτησή с. Синдома с паракало. Съвсем накратко обаче. Е, Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми не е към господин Арлаки, а към вас, госпожо председател. Едно, като, нещо като предупреждение. Аз съм независим депутат. Ние нямаме много възможност да участваме в дебатите. Дойдох един час по-рано. Говорих с, вашия, а, с вашите секретари и им казах, че искам да говоря. Не можах да получа тая възможност. Разбира се, ще предоставя речта си в писмен вид, но ви моля, надявам се за бъдеще да давате повече възможност на независимите да получават думата. Процедурен въпрос. Да, съвсем нещо накратко. Господин Арлаки е прав, вярно, в крайния текст там не се говори в съображение Б за окупационни сили, но френският превод не е коректен. и френският превод до тази сутрин съдържаше този израз за окупационни сили. За това колегата Жован се е объркал. А, благодаря. Е, господине, каза председателка, това не е процедурен въпрос. Тук в момента смесваме нещата. Господин Данжан не говори по процедурен въпрос, а господин Шегеди